Good morning, everybody. I had to wait until one fourth of the Здравейте. Искам да започнем, докато изчакваме колегите да дойдат. Искам да ви информирам, че съседанието се предава по интернет. И така, най-напред приемаме ли дневния ред? Имате ли забележки? Няма. Добре. В такъв случай продължаваме по този ред. Имате го пред себе си. Фокс и Хефнер са изготвили доклад за седалището за Европейския парламент. Там има промени. Промените са ви разпратени. Надявам се да сте ги получили. И естествено, трябва да приемем дневния ред, когато имаме дневния ред и за утре, така че ще поизчакаме между 11.30 и 12.30 ще говорим. Ще гласуваме. Предлагам предлагам след господин Касини да проведем дебата за, заседалището седалището на Европейския парламент. Важно е да се споразумеем по този въпрос. Значи ще повторя. Има предложение от 11.30 до 12.30 да гласуваме, но за тази цел, за да си спестим, за да си свършим работата, да започнем от 10.35. Ние поискахме тази, тази промяна още преди месец. Това е грешка от страна на секретарията. Значи, има нужда да се промени, то така да се промени дневния ред е, в съответствие с промяната, която бе предварително решена и предложена. Добре, в такъв случай а, сте съгласни с моето предложение, така ли? Добре, значи предлагам имаме предложение от Хефнер и Фокс за седалището на Европейския парламент. Те не могат да присъстват, както е обявено, от... Само да обясна. Имате плана, който е обсъден между секретарята и координаторите. Значи днес и утре ще имаме дебат между нас. Това е планът а, секретарията бе обърна, а, секретарията обърна нещата, значи а, изслушването е днес, утре е дискусията. Така че това е единствената промяна. Изслушването е днес, дискусията е утре. Значи да уточня, имаме желанието от господин Фокс от 11.30 да не е дебата. И тъй като смятам, че това е важно, значи дебата ще се проведе преди това, тъй като въпросът е чувствителен. Значи веднага след от след оповестяването на решението на координаторите ще проведем дебата от 12.30. И така, утре ще има дебата, а пък изслушването ще е днес. Дебата ще го проведем след като получим цялата информация за седалището. И така, ако всички сте съгласни, Надявам се това да удовлетворява и Рафаел. Значи, нека да приемем дневния ред така, ако няма възражение. И сега номиниране на докладчици. Това е втората точка. Политическите групи номинират следните докладчици становище за регламента за Европол, госпожа Тайно Талте и становище за бюджетната комисия. Това е господин Прокот НП. смятам, че може да одобрим тези номинации. Координаторите ги одобриха. Добре, значи сте са одобрени. И така, докъде е стигнал ратификационният процес? Имаме актуализация на ратификационния процес. Става дума за економическото управление и присъединяването на Харватия. По отношение на трета точка, одобрение на заседанията и протоколите, искам да ви кажа, че протоколът от 14 март 2013 година и 18-19 март 2013 година са на лице и те ще бъдат ще въжат за одобрени, ако няма възражение до края на това заседание. Така че, ако колеги имате възражение, моля, кажете ни. Надявам се сега да продължим с четвърта точка в присъствието на съвета и комисията. Радвам се, че сте сред нас. След 16 май председателският съвет одобри доклада ТАВ за законодателната инициатива в унисон с членове 41 и 48 от правилника за вътрешния ред. Тази промяна не изисква промяна на документите, които могат да възпрепятстват гласуването утре. Крайният срок, седъм... до крайния срок има 79 е, изменения от госпожа Лекрип, Шоплин, Шолц, Касини, Лайнен, Морейра, Хакмар, Трасковски, Кара, Себер, Хевнер, Виланд, Оди и е, от докладчика господин Тав. В този смисъл мое задължение е да ви кажа, че председателският съвет настоява докладът да не надхвърля приложното си поле, а именно демократичното поведение и организация на парламента и организацията на изборите. Някои от измененията надхвърлят приложното поле, както се разбра. И сега искам да дам думата на докладчика, господин Тав, да представи своята позиция, своето мнение по отношение на измененията и предложението за компромисите. Имате думата. Uh, uh, Добър ден на всички. Е, по отношение на решението на председателския съвет, мисля, че са малко е, византийски, недостатъчно ясни мисля, че те разбират всъщност какво искаме да направим в нашата комисия в момента. Председателският съвет блокира един законодателен доклад. Доклада за избирателната процедура за парламента независимо, че е, този доклад мина в Комисията по конституционални въпроси с много голямо мнозинство. Затова е, с цялото ми уважение ще е, продължа, ще ви обясня какво предлагам като проектотекст. Много подобрен от 85 изменения, 6 от е, Сандра Белие, които бяха подадени след е, последния срок. Но аз ще помоля комисията да разреши и е, по тези изменения да се гласува Утре ще поставя този въпрос, утре преди обед. И да ви припомня, става дума за една политическа резолюция, която следва след решението на съвета и парламента за изтегляне по-напред на датата на изборите за Европейски парламент. И решението на парламента и на Европейската комисия да се насърчат европейските политически партии да излязат с кандидатури за председателство, за председател на комисията, на Европейската комисия, като част от избирателната кампания. В парламента ние одобрихме това предложение с много голямо мнозинство през есента. И сега трябва да осмислим някои от практическите последици от това решение, които имат отношение към организиране на предизборната кампания. Ние искаме да подобрим качеството на тази кампания – за да се засили европейското измерение, да се подобри прозрачността, да се повиши избирателната активност. Затова и е, решихме да създадем такива кандидатури на политическите партии за председател на комисията. Парламентът ще трябва да действа и бързо, и умно, и смело, за да може максимално да се възползва от новите си правомощия по Лисабонския договор, с които ще може да оформи, да оформя комисията и евентуално да избере на първа инстанция наследник на председателя на Европейската комисия Барозо през, след изборите, така че да спазиме графика, предвиден договорите, където се предвижда новата Европейска комисия да започне да действа от 1 ноември. Ние естествено можем да забавим, така както го направихме през 2009, да забавим избора на председател на комисията до септември 2009, както го направихме до септември да го забравим, но смятам, че това ще бъде огромна грешка, защото в такъв случай в началото на ноември няма да има целия състав на комисията, пълния колегиум и в е, момент е, на толкова тежки економически затруднения в Европейския съюз, би било редно да има комисия и тя да бъде силна и тя да се състави възможно най-скоро. И е, в този дух искам да мина набързо, ако ми позволите, през компромисните изменения, и да очертая някои от другите ключови моменти, където трябва да помислим. Благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничеството им. До този момент то бе отлично. Разпространил съм вече списъка с гласуване, за гласуване и първият компромис е компромис 3 по параграф 1, където се говори за е, времето, за периода преди изборите, където е, е необходимо да се е, издигнат публични кандидатури. Темата е много сложна. И като че ли е, така, се получиха огромни е, лотария от изменения, аз е, предлагам един компромис да бъдат публикувани кандидатурите. Значи партиите да публикуват е, кандидатурите 8 седмици преди денят за гласуване. Официално в някои страни не е необходимо да се публикуват е, толкова рано кандидатурите. В Италия мисля, че законът гласи 5 седмици. Но искам да подчертая, че Става дума за официално публично оповестяване от името на италианската държава. А ние тук предлагаме политическите партии да действат по-бързо и прозрачно, да направят селекцията и да оповестят публично кандидатите си, да ги публикуват подозирам, че не е невъзможно да поиграем малко с формулировката, за да а, стане ясно, че на първа инстанция става дума за политическите партии. След това компромисно предложение 4. Тук възприемам идеята от Джорджи Шофлин. А именно да кажем, че очакваме кандидатите да поемат мандата си, ако бъдат избрани. В миналото има примери, когато твърде много партийни лидери, известни личности биват слагани първи в избирателната листа, без да имат каквото и да било намерение всъщност да поемат поста си на евродепутат. преди много години при първите избори може би е имало смисъл това да се направи, но в е, момента е, това до известна степен е злоупотреба с е, обществеността. В края на кращата хората трябва да виждат кого точно ще пратят в Европейския парламент. След това стигаме до въпроса за равнопоставеността на половете в избирателната листа. Няколко изменения бяха подедени в е, един и същи дух в този смисъл, включително и от вас, е, госпожо председател. И Сандрин също, Ален Ламасур, и Констанс Люкрип. Моето становище е, че изменение 40 от Люгрип и Ламасур предлага правилната терминология е в е, точния добър дух И, както казах в самото начало, ние не сме тук, за да пренапишем избирателния закон на Европейския съюз, а просто даваме е, указания на страните членки е, за това какви, в каква посока бихме искали да върви кампанията но в края на кращата е, предложеното допълнение спазва именно този дух е, на нашето желание да постигаме по-добро, е, по-добра поставеност на половете. За някои това означава повишено качество. За други, примерно моята партия, мъжете изведнъж се оказват малцинство, поне в нашата делегация. И аз знам за какво говоря, когато повдигам тази тема. Компромис на изменение 5. А, за формата на бюлетината Колкото и да е странно, това също се оказа сложен въпрос, защото в някои е, страни реално форматът, е, оформлението на бюлетината е, е записано в законодателството. И би било невъзможно те да приемат нашето предложение, примерно, за имената на европейските политически партии и емблемите да бъдат изписани на бюлетините. Така че тук също изказваме пожелания за това в каква посока бихме искали да се върви. И ще е много, много интересно да видим един тест за взаимоотношенията между федералните политически партии на европейско ниво и съответните партии на национално ниво, да видим дали те ще могат да се споразумеят. дали ще могат да се споразумеят да проведат една обща кампания. Компромис 6 е изготвен на базата на 4 добри изменения, където се говори за необходимостта да се излиза в предизборната кампания с партийна платформа. кандидатите за председател на комисията се очаква да имат собствена програма и не се съмнявам, че те ще имат такава, но те също така трябва да са готови да застанат зад широката партийна платформа на съответната европейска политическа партия. Параграф 3а нов. Три изменения има подадени. 48, 42 и 50. Това на Джералд отива най-далеч. Защото се предлага тайно гласуване в рамките на политическата партия за да се избере кандидата на тази партия за председател на Европейската комисия. Разбирам логиката, но считам, че е малко рано. Следва да бъдем реалистични, освен и амбициозни и би следвало да направим малък опит за това как, как, как да, да управляваме демокрацията. Така че в този първи експеримент на селекция на кандидатите за председатели на комисията няма да е никак лесно да бъдат намерени такива кандидати и те да се радват на консенсус. Надявам се, че процесът ще бъде демократичен и прозрачен. Знам, че зелените са решили да проведат вътрешно партийни избори. Пожелавам им успех в това отношение, но не мисля, че предложението ще бъде непременно удачно за всички политически партии. И с цялото ми уважение бих казал, че предпочитам все пак моето изменение 47. За предаванията, свързани с изборите, 1, 2, 3, 4, 5 изменения са подадени. Плюс предложение на господин Месер Шмидт да отпадне целия параграф. Тук отново, боя се, разгледах всички предложени изменения много внимателно, но оставам с предпочитание за първоначалната ми формулировка, т.е. че държавите и партиите трябва да разрешават на публични е, програми да е, излизат с политически предавания по време на предизборния период. Компромис 7 е достатъчно ясен. Е, ние се Искаме при изготвяне на листите политическите партии да бъдат проактивни в е, усилията си да стигнат до европейските граждани. А в е, е, страните извън тези граждани, които живеят не в собствената си страна. Тоест те да могат да бъдат включвани в листите такъв смисъл сме за това да се насърчава транснационалното е, начало на изборите. И при положение, че се спазва законодателството, което съвсем недвусмислено а, формулира нещата, политическите партии по този начин ще могат да вдъхнах е, живот на тази идея. Председателката прекъсва Андрю, може ли да забързаш, защото има много заявки за изказвания, не ни остава много време. Просто е, дайте си коментарите. Аз се опитвам да обясня какви са компромисите. Компромис 8. е за проучване на обществената мнение. Формулявката е достатъчно добра. Изменение 69 очертава евентуалния график за това какво ще се случва през е, юни и юли, като всъщност това не са е, преди, преди да се проведе учредителното заседание на новия парламент, е, нищо официално няма да се случва. Това е много важно да се каже. Защото в, ако не го кажем ясно, веднага ще ни е, нападнат. Е, съвета ще скочи срещу нас. Мисля, че с това очертах всички важни. Разбира се, всички са важни, но тези са по-основните изменения, включително компромисни и, и не. И, и обикновени. С това приключвам. Председателката е, благодаря за това. Все повече колеги дават заявка да се изкажат и ние, разбира се, искаме да чуем и ти какво имаш да обобщиш накрая. Господин Роберто Галтиери после господин Шофлин. Моля, Роберто. Е, е, благодаря, госпожо председател. Нашата група приветства изработените компромиси. Като цяло сме удовлетворени от резултата от разискванията между докладчика и докладчиците в сянка. Но имаме някои бележки. Първата е свързана и с упоменатото от Андрю във връзка с някои изменения, които надхвърлят рамките зададени в заглавието на текста. Следва да вземем предвид, че председателският съвет изисква от нас да се придържаме към мандата си. Според мен не би имало проблем тези изменения да не бъдат взети предвид. Проблемът с изменение 69 трябва да бъде решен. В противен случай по изменението или не би следвало да се гласува, или ако по него се гласува, нашата група ще гласува против. Става дума за поемането от страна на парламента на ангажимент за започване на преговори по декларация 11. Без обаче да се споменава нищо по-конкретно. Това трябва да бъде прието от председателския съвет. В противен случай има политически съображения за отхвърлянето на изменението. Не става дума за практическия аспект на изборите, а за това, което ще се случи след изборите. Изменения 2 и 26 можем да ги приемем, а изменения от 70 до 79 би следвало да отпаднат. Втората ми бележка. Въпросът може да бъде решен и на политическо ниво. Според мен 71, 75 и 78 за провеждането на изборите в един и същи ден могат да отпаднат, ако бъде прието компромисно изменение 8. От техническа гледна точка тези изменения не са отчетени в компромиса, но от политическа гледна точка трябва да се намери решение на въпроса с датата за провеждане на изборите. Мисля, че духът на изменението на Пауло е бил отчетен по положителен начин. Последните ми два коментара. Компромисно изменение 3. Андрю, ти вече предложи решение, което според мен би било добро. В Италия, а и в други страни не би могло да се измени законодателството, така че да се изтегли напред официалното излъчване на кандидати. Но политическите партии могат да изготвят листите си предварително и ние можем да ги призовем да ги оповестят по-рано. Компромисно изменение 5 Според мен, именно защото в някои държави положението би се усложнило, ако тръгнем само по пътя на изменения в законодателството, то бихме могли от политическа гледна точка да постигнем същия ефект, ако политическите партии в символите си включат някакво изображение, което да отразява и европейските политически партии и европейските им кандидати. Националните политически партии, доколкото това е възможно за тях, могат да спазят предложеното от нас изменение без за това да е необходимо изменение в законодателството и без да трябва на бюлетините да има по два отделни символа. Това е всичко от моя страна като цяло. Приемаме останалите компромиси и благодарим на Андрю за добре свършената работа. Господин Шапфлин и след това господин Часковски. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с много отказаното от Роберто и от Андрю. Първо ще кажа няколко думи за контекста, след това ще говоря конкретно по текста. Преди малко Андрю каза колко е важна прозрачността. Съгласен съм с това. Бих добавил и формулировката видимост. Не е лесно да се постигне видимост, но трябва да си поставим и тази цел. Много важно е според мен комисията да може да започне работа в началото на ноември, по време на последните избори не можахме да спазим това поради ред причини. Още една бележка по контекста. Същинската цел на този доклад е да се окоръжи европеизирането на тези избори. Това няма да е лесно, тъй като ще трябва да се противопоставим на общоприетите виждания спрямо гласоподавателите трябва ясно да заявим, че Европа не е само една бюрократична структура, а определящ фактор по редица въпроси. И поради това Европейският съюз трябва да е подотчетен на гражданите. Като се има предвид случилото се през изминалите години, няма да ни е лесно да отправим това послание но всички, които участват в предстоящите избори, ще трябва да вземат предвид тази цел. Няколко бележки по компромисите. Компромис 3. Имаме известни съмнения във връзка с, срока от 8 седмици. Това е един доста дълъг, според мен, срок Може би би следвало изискването да се постави само на политическите партии. Не мисля, че 8 седмици е един подходящ срок. Изменение 69. Съвсем съгласен съм с Роберто. Нашата позиция е близка до тази на неговата група. Може да има проблеми с председателския съвет. Той може да не възприеме графика, който се предлага в това изменение. Същото, според мен, въжи и за изменение 73. Компромисно изменение 7. Формулировката е разширителна което потенциално дава възможност за възникването на следното положение. Ако някой иска да бъде включен в листата на политическа партия в една държава, чието гражданство не притежава, трябва ли той да пребивава в тази държава членка или не? Да речем, че един ирландец живее в Португалия, но иска да бъде включен в избирателен списък в Полша. Това би било абсурдно, но е вероятно да възникне подобно положение. Принципно сме за изменение 40 на Ламасур и Легриф за включването на жени в избирателните списъци. Председателката господин Часковски и след него господин Хефнер. Ще бъда съвсем кратък. Андрио, благодаря ти за отлично свършената работа. Мисля, че преследваме една и съща цел, а именно да европеизираме изборите за Европейски парламент и да отчетем реалността. Не знам как, как точно ще се включат в процеса националните партии и съветът. Любопитен съм, но при всички положения парламента трябва да застане на категорична позиция, за да постигне целите си. Изменение 69 Целите са ясно формулирани. Трябва да ги постигнем, но не бива да си поставяме прекалено амбициозни цели, най-вече по отношение на председателския съвет. Взехме съответното решение за датата на изборите, за да може колкото се може по-бързо да бъде избран председател на комисията, но не знам дали можем да поставяме много точни изисквания за сроковете тъй като биха могли да ни обвинят, че излизаме извън рамките на доклада. Това би било контрапродуктивно. Имам и един въпрос, или по-скоро искам да изразя съмненията си по въпроса за участието в европейските избори като кандидат. Дали някой, който участва като кандидат, би следвало и да е готов да встъпи в съответната длъжност, ако бъде избран. В различните държави членки има различни традиции. В моята държава членка би било абсурдно някой да бъде включен в избирателен списък, да бъде избран и след това да не встъпи в длъжност. Според твоята формулировка има възможност някой да бъде включен в избирателния списък и след това да бъде избран за член на Европейската комисия. Но някои може да се включват в определен списък с конкретната цел след това да заемат друг пост. Но възможно е един такъв човек да бъде обвинен в преднамереност, ако се даде тази възможност. И това би могло да е контрапродуктивно в някои държави членки. някои включени в избирателните списъци за Европейския парламент биха могли да станат членове на Европейската комисия, например. Make a comment? Okay, so then... Някой желая ли да вземе отношение? Не. Господин Хефнер, благодаря. Напълно приемам принципните постановки в доклада, би било добре да излезем с предложение за законодателен текст в случая. Не знам защо не можем да направим това. Коя друга институция, ако не парламентът, би следвало да подобри нормативната уредба за изборите за Европейски парламент. Като се има предвид това, мисля, че докладчикът максимално се е възползвал от текста и е изготвил едно много добро предложение. Ще се спра само върху някои по-конкретни моменти. Първо, компромисно изменение 4. Когато говорим за избирателен списък, то в него би следвало да бъдат включени кандидати, които след това ще встъпят в длъжност като членове на Европейския парламент. Ако някой е включен в избирателния списък и гласоподавателите го подкрепят с гласа си, то той или тя би следвало да е готов да встъпи в съответната длъжност. Ако няма воля от негова или нейна страна, то изобщо не би трябвало да се дава възможност за включването му в списъците. Уравновесеното представяне на половете, според нас формулировката е прекалено слаба. Не би следвало само да заставаме зад този принцип. Би следвало да изискаме от всяка партия да го прилага. Внесли сме изменения в тази посока. Сандрин може да каже малко повече по въпроса, предполагам. Ще направя една бележка във връзка с между вътрешно-партийната демокрация. Андрио каза, че нашата група, групата на зелените, възнамерява да проведе вътрешно-партийни избори. Пожелани и успех, като уточни, че целта ни е може би малко прекалено амбициозна. Но не това предлагаме тук като общ стандарт. Основният стандарт би следвало да е следният. Целият демократичен процес би следвало да е действително демократичен от самото начало до края на изборите. С други думи, Вотът трябва да е таен, всеобщ и пряк. Би следвало кандидатите първо да бъдат избрани от своите политически партии и след това от гласоподавателите. Не бива излъчването на дадена кандидатура да се основава на вътрешно партийни споразумения и да се основава на симпатии това няма да допринесе за легитимността на Европейския парламент, няма да допринесе и за демократичността на процеса. В резолюцията трябва ясно да заявим, че целият процес трябва да е демократичен, т.е. вотът трябва да е таен и в рамките на процеса да се осигури равнопоставеност. Като цяло докладът е много добър. Удовлетворени сме от всички компромисни изменения, подкрепяме ги. Само по някои компромиси бихме искали да се направи малко повече. Yes, in the, the original wording and indeed in a lot of the... Наистина, е, повечето от измененията са, могат да бъдат приветствени. Е, хубаво е да има телевизионни предавания в държавите членки, посветени на изборите. Може да бъдат поощрени европейските е, партии да имат своите, да поставят своето лого на бюлетината. Но каквото ме интересува е нещо, което не ми става ясно. Дали се е, дали се предполага, че тези предавания трябва да са вместо предаванията от името на националните партии или трябва да са допълнения, е, да, да функционират като допълнение към тях. И на следващо място логото. Дали логото на, на европейските партии ще замества националните партии или те ще се отпечатат едновременно. Сега, по отношение на Европейската комисия, мисля, че схемата е чудесна. Тя следва точно това, което се случва в парламентарната демокрация, когато се създават през 19 век партиите е, и започва да се създават и системата за изборите. Аз смятам, че един списък може да бъде създаден, но повечето гласоподаватели няма да познават отделните кандидати, особено тези, които са от е, други европейски партии предполагам ще настъпи объркване и хаос. Естествено, ако кандидат от партия А получи повече гласове, ще може обаче те да не бъдат избрани и други кандидати да, бъдат, да получат повече гласове въпреки това. И така, изменение 79 предлага на господин Морейра а, партиите, които получат повече гласове, те да имат приоритет, но това не е достатъчно. Би трябвало партиите, които получат най-много гласове, да излъчат своя кандидат за комисията. Сега по отношение на баланса между половете, това звучи чудесно и аз бих бил абсолютно доволен, ако всеки парламент в света има баланс между мъже и жени, е между депутати и депутатки. Но, ако дадената партия задължително или незадължително има съответни е, такива критерии, основани на пола, то това вероятно ще е за сметка на други критерии. Това означава, че двата критерия и способност за службата, за позицията и политическо мнение ще бъдат на заден, изласкани на заден план за сметка на равнопоставеността между половете. Председателката, аз мятам, че и мъжете и жените трябва да бъдат еднакво способни да изпълняват длъжността. Следващият оратор. Шули. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя следните бележки. Смятам, че е много жалко и трудно е да го обясним, е, че нашия парламент се опитва да си определи първомощията, а няма възможност да решава къде е да бъде седалището му. Ние утре ще подложим това на обсъждане. Но в същото време ние правиме предложения за засилване на демокрацията по време на предизборната кампания, за участие, за правомощия при избиране на председателя на Европейската комисия. Аз лично много съжалявам, че подобни решения се взеха от председателския съвет. Искам сега да се присъединя към благодарностите изказани на докладчикът господин Андрю Дав. Искам да благодаря също така че не отказва, не, не ми е, се отказва да бъдат разгледани измененията, които подадох малко по-късно. И е, докладът в края на кръщата има за цел да насърчи европейските партии да излизат с кандидатури за председател на Европейската комисия. Това е един нов елемент, който може да позволи да се възстанови демокрацията, доверието и да даде повече смисъл на това, защо гражданите трябва да се интересуват в, за участието си в европейски избори. Ние трябва да насърчаваме избирателната активност, трябва да засилиме европейското измерение във всяка държава членка. Компромисите, които предлага докладчикът, са много умерени, добре балансирани и достатъчно амбициозни. И искам да поставя все пак акцент върху предложението, което направих, свързани с целите, поне в четири измерения. Първо, да не се търси абсолютно паритет в националните листи, защото считам, че много по-малки проблеми и трудности ще имаме, а, с паритета, отколкото с изпълняването на а, целите веднъж след като кандидатите са избрани. Така че за момента няма да има проблем в края на краищата да се направят равни листи с кандидати мъже и жени, но много по-големи ще са проблемите да се спазват след това ангажиментите. А за кандидатите за комисията смятам, че за председател на комисията смятам, че действително политическите партии в Европа трябва да бъдат приканени да извършват вътрешно партийни избори. Ние може, имаме известен опит и можем да се надяваме да се направи това. А за това дали националните листи да има европейски кандидати, примерно във Франция 2009 година се водеше е, националната листа от Франция, се водеше от един немец, Даниел Конбендит. Тоест, е, би следвало всичко, което дава възможност да се върви в тази посока, за нас е отлично, защото дава именно европейско изборе, измерение на тези избори. Също да се върна на въпроса за необходимостта да има дебат между е, кандидатите на различните политически партии и кандидатите за председател на Европейската комисия. В момента медиите, телевизията е, са на лице и би могло да се организират дебати, един, два, три, които да се преведат и да се е, предават по публичните телевизии. По този начин ще се даде и по-голяма мотивация за участие в изборите. Въпросът за участието на жените се подкрепя и от другите политически групи. Трябва абсолютно да подчертаем отново колко е важно да има в следващия мандат реални е, политически програми, т.е. платформи и е, съответните евро... национални партии да поемат и е, е, целите на Европейската партия, на съответната Европейска партия. Председателката, благодаря. Благодаря. Андро Дав каза, че всички изменения, които постъпят в последствия, ще бъдат обработени. Естествено. Няма възражение срещу това. Това е нормалната процедура и така Андрю има думата. Благодаря. Благодаря на колегите, които се изказаха и на тези, които евентуално искаха да се изкажат, но не се. Винаги има такива. Разбирам нагласата на НП по отношение на изменение 79 и изразените мнения, аз ще предложа устно изменение, което ще уточни материята, ще изясни нещата, но мисля, че също така е важно комисията АВКО да се обърне към председателския съвет с молба за сериозна работа, да се, а именно да се намери споразумение по смисъла на договора между нас и Европейския съвет. И то по отношение на подробностите за консултативната процедура, която ще последва след изборите. Трябва да има споразумение, и то трябва да е писмено. Аз не вярвам, не мога да се осланям на устно споразумение между председателя на парламента и председателя на Европейския съвет. Нещата как ще се развият не е ясно. Затова бих настоявал за писмено споразумение – така както постановява договора. Но за, по този въпрос ще говоря утре. Сега по компромис 7 съвсем ясно искам да кажа. За какво става дума тук? Както каза Рафел и господин Чраковски, тук трябва да говорим за очакването кандидата, ако бъде избран, да стане депутат. През ноември приехме резолюция, в която ставаше дума за 50% от кандидатите на комисията да бъдат поети от е, квотата, избрана от парламента. Това е доста висок а, е, прак, но председателят ще бъде избран през пролета. И ще бъде и ще бъде одобрен през есента. Ето, например, Мишел Парния е един пример. Това укрепва легитимността на, на дадения комисар, който е бил преди избран като депутат и след това е станал член на комисията. Мисля, че може да продължим в този дух. И сега накрая. Съгласен съм с Чералд, че критичният момент е да осигурим председателят на комисията да е избран демократично. Това е съвсем ясно. Трябва да се споразумеем по начина. Трябва да видим до каква степен, доколко прескриптивно трябва да действаме. И може да действаме. Сега господин Бронс. Това, което каза господин Бронс за предаванията, политическите предавания в държавите членки – тези предавания може да са допълнения, а не да заместват предаванията на националните партии. И същото се отнася до логото и до имената, до названията на партиите. Нека има и двете емблеми, и двете лога. Едно от друго. Нека са отпечатани на бюлетините. По отношение на това как се става председател на комисията, това, което каза господин Бромс, естествено, човек трябва да е номиниран от Европейския съвет и господин Морейра предложи най-напред Европейския съвет да даде мандат на партията, която е спечелила най-много места в парламента. Но договорът казва, че един кандидат може да стане председател на комисията само ако получи абсолютното мнозинство на, от гласовете на депутатите в парламента, в Европейския парламент. Ако това не се случи, Европейският съвет трябва да излезе с втора кандидатура, която може да не е от партията спечелила най-много гласове, а може да е коалиционно решение между няколко партии. Така може би може да се избере председател от по-голям калибър. Това е експеримент. И за да покаже колко експериментална може да е тази кампания, искам да изразя съгласието си с Сандра Белие, че би трябвало да има дебати между кандидатите. Ние сме включили тази идея в едно изменение, което ви предлагам да бъде подкрепено. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Аз смятам, че това е много важно защото <clears throat> избирателната активност при последните европейски избори беше само 42%. За това дебатите са важни. Това е нашият шанс да се доближим до гражданите, тъй като знаем, има огромен дефицит в доверието поради социалната, економическата и демографската криза. Съгласна съм. Сега имаме експертите за изслушването. Знаете, че утре ще гласуваме по този доклад. Моля ви всички да присъстват и се надявам да подкрепите доклада. Следващата точка от дневния ред е бюджета 2014 година. Трябва да говорим за мандата за триалога. Господин Мешесер Шмидт на миналото заседание представи доклада. Крайният срок за изменение е 8 май. и Има 2, 22 изменения от господин Сендергар, Чарковски, Борозо, Бохата, Хефнер и от господин Месершмит. Имаме 15 минути преди да започнем с изслушването. Давам думата на докладчика за неговото мнение. Неговото... Ще чуем и неговото мнение за компромиси. Ще се опитаме да включим колкото се може и колеги да се изкажат. Докладчикът има думата. Благодаря съвсем накратко. Имате вече раздадено предложението, веднъж е обсъждахме, подадени бяха съответните изменения. Мисля, че е много трудно да постигнем компромис по тези изменения. Те е, засягат не само темата на е, становището, но върват в много други посоки. Затова Предлагам утре да гласуваме по всички, не повече от 22 са, напълно постижимо е. Разпред... Дал съм предложения на секретарията за предложенията ми за гласуване по отделните гласувания. Нямам какво друго да кажа, ако колегите искат допълнително да се изкажат. Дал съм своето предложение. Дал съм предложение да се срещнат докладчиците в сянка. Не се появи такова желание, така че смятам, че е добре да се гласува направо. Добре, надяваме се, че колегите ще одобрят това. Господин Хефнер, имате думата. Да, благодаря. Само един е, коментар имам. Ще говоря на немски. Генерал, glaube ich, äh, По принцип, Може да сме благодарни на господин Месер Шмидт. По принцип ние сме доволни от общия доклад. Имаше разногласия по последната точка. Имаше много изменения. Утре ще гласуваме. Няма да се впускам в подробности. Но това са политическите оценки. Нашата политическа оценка е по-друга от тази на докладчика и предполагам, че мнозинството от е, колегите ще оценят по свой начин. Само на едно нещо искам да се спра. Това е ECI. Е, не се уточни техническата рамка за този инструмент за първоначално първите месеци страницата на комисията не функционираше и за момента този инструмент не функционира. Има някои инициативи, които се предприемат. Страницата функционира само при определени условия. За съжаление, гражданската инициатива не може да се предложи на гражданите, така както бе предложено в началото. Липсва необходимият бюджет за провеждането на една такава инициатива от страна на комисията. Затова смятаме, че е крайно необходимо, както каза и докладчикът, а, каз, както и каза докладчикът, необходимо е, необходима е по-добра коми, е, комуникация, по-добър, по-увеличен бюджет, повече персонал, за да може инициативата да заработи, за да може да се предоставя информация на гражданите, когато те я искат и за да може да се обучават и други и да, да, се обучават в персонала и по други инициативи, като например Европа директно. За това в този смисъл предлагаме и едно изменение и ви моля за подкрепа за това изменение. Благодаря. Господин заместник председател, давам ви думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на колегата Месер Шмидт за доклада. Особено съм доволен от факта, че става дума и за призив за намаляване на административните разходи в Европейския съюз. Не често чуваме такива призиви. И е, колегите обикновено искат повече пари за решаване на всеки следващ проблем, затова много се радвам, че се появява такава формулировка. Също много се радвам от факта, че господин месер Шмидт коментира проблема с европейските политически партии. Ако имам възможност да избирам, аз не бих дал пари на нито една от тях, защото за мен това е пари хвърлени на работа на вятъра. Но доколкото ще се дават пари, считам, че не е редно да се влиза в една игра, в която парламента да решава кои партии са приемливи и кои не. Смятам, че е много опасно това и е, вреди и на репутацията на парламента. Благодаря на докладчика за работата му. Председателката, благодаря господин Бронкс. Има думата и с това приключваме. Да, съвсем накратко. Пета точка от доклада осъжда като недемократични опитите да се направи разлика между економически, между различните партии отговора на господин Дав е, на въпроса ми дали е, програмите, изборни програми на партиите ще бъдат допълнително финансирани, е, получих отговор, че оттам ще, им, че ще има допълнително. Значи в такъв случай се получава дискриминиране спрямо националните партии, защото всъщност ще се отпуска повече време на европейските. Докладчикът иска ли да коментира нещо? Благодаря за коментарите. Както знаете, имаме съгласие по някои основни е, моменти от, между ЕКР и останата част от комисията. Но мога да кажа, че трябва да действаме възможно най-прагматично, затова и не се е, трудих да въвеждам прекалено много изменения. Имам желание да, за, да работим съвместно. Надявам се, че колегите ще оценят това. По точка 5 ми беше това коментара. По точка 4 аз лично предлагам да подкрепим изменението на господин Хефнер. Не виждам никакъв проблем там. Също така съм наясно, че а, има конкретен проблем, технически проблем, който се формулира към четвърта точка и действително и аз предлагам един по-общ подход. В точка 7 общо взето няма да се разберем, смятам, че е справедливо. Определено смятам, че е по-демократично да гласуваме, след като не можем да стигнем до компромис. Затова благодаря за всички изказани различни идеи и очаквам утре да гласуваме. Председателката, благодаря. И както вече съобщих, имаше колеги, които обаче не бяха тук в началото. Нека да кажа, че въпроса с седалището на европейските институции, както поиска господин Фок, утре в 10.35 ще направим дебата. Това бе решено в началото на нашето заседание днес. Всичко друго ще следва от там нататък дневния ред. Благодаря и сега прекъсваме за 3 минути, заслужили сме си го и е, непосредствено след това започваме с изслушването, което според мен е изключително важно. Оливия Коста, Херман Хофман, Андреас Морел. Това са ораторите. Ще продължим след 3 минути. Okay, so dear colleagues, the three minutes is over. So... Председателката, уважаеми колеги, трите минути изтекоха, затова моля заемете местата си, за да започнем на време. Okay. So, thank you very much for your patience, and we just would like to show for our great expert that we are. Ето, започваме на време. Нека да покажем, че е, уважаваме графика на всички. Темата на изслушването е изключително важна за развитието на правата на парламента за самоорганизиране. Целта е, разбира се, да се е, разшири нашият размисъл за възможността парламента да организира автономно работата си. 232 е, член е този, който урежда този въпрос. Е, добре дошли на нашите експерти. Смятам, че е много важно да оповестим кои са нашите специални гости. Оливие Коста, професор по политически науки в е, Института за политически е, изследвания Бордо, научен сътрудник. Той е също е, работи за Свободния университет в Брюксел, Брюксел, Колежа на Европа и Женевския университет. Той е, има няколко публикации за Европейския съюз и парламента, отговаря за секцията за европейски изследвания на Френската асоциация за политически науки и е член на издателския съвет на е, списанието за европейска интеграция. Е, автора на множество публикации. Няма да ги изчитам но той работи за, по въпроса за парламента, за процеса на съвместно вземане на решения, за е, възстановяването на парламентариста в Европа и е, за е, дебатиращата роля на Европейския парламент. Сега заповядайте, господин Коста. Добре дошъл. 10 минути имате да знаете. Благодаря, госпожо председател. Знам, че за преводачите е по-лесно да превеждат от родния език на оратора, затова ще говоря френски. Ще говоря за организационната автономност на парламента. Трябва да разгледаме нещата на етапи, за да ги разберем по-добре. Първо, трябва да дефинираме Европейския съюз като политическа система. И за да обсъдиме въпросите, които поставяме днес, сме затруднени от факт, че с политическата система на Европейския съюз е, е резултат от дълго изграждане и компромис и една много смесена мозайка, която не е, е не се базира на конкретна политическата теория и не се базира и няма последваща политическа теория. Тоест няма прости принципи, на които може да се е, базира и обясни европейската политическа система. Договорите, които в момента уреждат съществуването на Европейския съюз, предвиждат неговото съставяне на демократичен признак, но те са изготвени в 60-те години. Също се предвижда директно представяне на гражданите, но примерно това се появи като идея много късно също. Гражданската инициатива е много неясно понятие. Тоест има е, много е, трудности в това, в чисто е, ясно очертаване на структурата на системата, трудности има да се дефинира и ролята на парламента. В края на кращата в договорите няма, както в някои конституции, няма ясна дефиниция на ролята на парламент, защото в конституцията се казва, че парламента представлява народа. В договора се казва, че парламента има участие към законодателния процес и така нататък, но не повече. И когато малко странни са и ролите и взаимоотношенията на парламента с другите институции. Никак не е ясно изчистен този въпрос. В такъв смисъл не е изчистен и въпроса за автономията има немалък е, степен на автономия, но тя е просто въпрос на историческа случайност, защото в е, началото авторите на договорите не са виждали никакви принуди да оформят ролята и евентуално да ограничават автономността дейността на Европейския парламент. Тоест, парламента в момента се радва на нов голяма автономност за вътрешната си организация, за политическите си приоритети и дневния ред. Там съществуват ред свободи. Съвета и комисията никога не са поставили под въпрос тази автономия. Няма възражения върху е, опитите на парламента да е, разширява правомощията си няма контестации, и така да се каже, от страна на съвета и комисията за стратегията на парламента. Също няма никакви бележки по отношение на вътрешните състав, политическите партии и така така. Единството ограничение е по отношение на седалището и графика, свързан с седалището, защото парламентът е задължен да има 12 пленарни заседания в седалището си Страсбург. Също така не трябва да е, забравяме, че Единбургския компромис не е, е постигнат с интерговър, интер, междуправителствено споразумение. А то е базирано на един доклад през е, Питърс от 1991 година, защото дори тогава вече имаше напрежение по отношение на е, изграждането на сградите в Брюксел. Как можем да тълкуваме автономията на Европейския парламент? Първо, е, можем да разгледаме нещата по два различни е, начина. Първо, е, да решим, че Европейския съюз е международна организация, не е много различна от другите и тогава да кажем, че е, страните членки са тези, които ще определят как функционира тази организация, съответно седалищата на нейните е, институции. Това е член 341, който гласи, че страните членки решават къде са съдалища, Но може да се реши, че Европейския съюз е една федерална конструкция и тогава имаме два подхода. Първо, забравяме е, за правомощията на парламента посредством европейското законодателство. В началото Европейския парламент всъщност не е бил ограничен и е, авторите на е, договорите са оставили на депутатите да решават къде да заседават, е, колко комисии, по какви процедури и така нататък. И бихме могли да застъпим идеята, че тази историческа ситуация е създала възможност да Европейския парламент да има голяма автономия и тя в момента създава политическия режим на Европейския съюз. Т.е. Европейския парламент е твърде независим по отношение на своята организация, бюджет, администрация и в такъв смисъл въпроса на седалището е едно изключение, което трудно може да бъде обосновано. Но друг поглед върху въпроса е, че ако забравим първоначалните разпоредби за функциониране на парламента, парламента няма право. Страните членки не са считали, че трябва да се включат подобни аспекти от управлението на парламента в началото на регламентиране с статута му. И тогава парламента следва сам да решава или те допълнително могат да решават подобни въпроси, така както се е случило с е, компромиса от Единбург в много малко политически режими в края на кращата съществува възможността парламента сам да решава седалището си. Това се фиксира било от закон, от конституция или от практика. Но няма парламент, който сам спонтанно да решава да смени е, мястото на пленарните си заседания. И в такъв смисъл трябва да отчетем всички тези погледи, когато се обмисля въпроса за смяна на, смяна на седалището. Освен това, в документите не се. Знаете, че има разлика между седалище Люксембург и място на работа. Седалище Страсбург, извинете, и място на работа Люксембург и Брюксел. За да се смени седалището, трябва да се преразгледат основополагащите договори по член 48. Е, е, законовите решения на Европейския съд са доста ясни от 1997 и 2012, че страните членки имат право да определят седалището и че това не е материя от вътрешните правомощия и е, възможности за решаване на парламента, се решава с изменение на договорите. Остават ми 3 минути, искам да е, обмисля малко, да, да ви говоря за ситуацията с други парламенти, ако трябва да сравним. Знам, че колегите ми е, са правили много обстойни проучвания в това отношение. Три вида примера ще ви давам. Първо, примери от Европейския съюз. Е, Първо, Португалия, Германия, Обединеното кралство или Франция. Във всички тези случаи е, въпроса с е, седалището на парламента не е в контрол на а, самия парламент. Той се решава било то от Конституцията, а, в Германия е такъв случай, или посредством за, закон но самата законодателна камера няма възможност да решава къде да бъде седалището й. В, е, не може парламента сам да е, приеме закон, често и изпълнителната власт трябва да участва. Примери извън Европейски е, съюз, там може би са по-удачни тези примери, защото Европейския съюз е по-близ до американския или бразилския модел. В Бразилия, например, Конституцията казва, че Бразилия е федерална държава и, е, конгр... и парламента заседава в столицата на федералната държава но се казва, че ако има важно съображение, депутатите могат да решат да заседават другите. В щатите положението е сравнително. По Конституцията се казва, че е, парламента, седалището е в е, е, област, изборния регион Колумбия и Конгресът следва да са там. не виждаме. Ако трябва да се разгледа швейцарският е, режим, нищо писмено не се предвижда за столицата на страната. Парламента в Швейцария е много автономен, но той няма право да се избира седалище, макар че е, до този момент е имало децентрализирани заседания в е, рамките на историята на парламента. Интересен е парламента на Меркосур, Парлосур. Много дискусии е имало за седалището на тази институция и накрая се е решило този парламент да е, заседава там, където се намират и останалите институции на Меркосур. Макар и в този момент е имало напрежение за това да се разпределят по-равномерно е, седалищата. Има два случая, когато парламентите не се заседават в столицата. Това е случая с Чили. Е, столицата е Сантьяго. 90-та година е решено парламента да има различно седалище, именно като сигнал за децентрализация. В момента се води дебат за това е, парламента да се върне в Сантьяго. И е, Южна република ЮАР, там има четири провинции които и се е решил, че парламента ще заседава в Кейптаун, столицата Кейптаун, т.е. има четири основни места за различните институции. Няма научен отговор за автономията на парламента, няма нищо в подходите е, на Европейския съюз, който да се казва, че парламента е длъжен да има правото да се произнася за седалището си. Няма също така и практика систематична, това е по-скоро изключение. Тоест, е, въпросът не е научен, въпросът за седалището е, е политически не става дума за дефиниция за нивото на автономност на парламента по този начин. Е, мерси боку. Дезоле, он трубе. Е, е, Благодаря. Надявам се, че ще успеем да имаме време за всички изказващи се. Благодаря на първия оратор и сега ви представям втория господин Ричард Уитъкър, е, преподавател в университета в Лестър. Научните му изследвания се занимават главно с Европейския парламент, вътрешната организация, комисиите, партийните групи, националните партии. Той също работи за другите европейски институции, е, за политиката, е, сравнителни законови режими и сравнителна политика автор на няколко книги и статии за Европейския съюз, включително е, е, коми, Комисията на Европейския парламент, влияние на националните партии и е, леги... законодателни възможности. Заедно с колега той е извършил няколко проучвания сред евродепутати по отношение на вътрешната организация и въпроса за разпределение на местата. Той е също автор на няколко публикации за и влиянието на националните партии, парламента и Европейския съюз, парламента 21 век, националните партии в Европейския съвет, европей... политики на Европейския съюз и развитието на системата на комисиите на Европейския парламент от 79-99 година, което означава, че той има познания от доста време насам. Много се радваме, че нашия оратор е тук. Исках да изчета е, вашата биография, за да знаем кой сте. Благодаря ви за отправената към мен покана да говоря пред вашата комисия. Много се радвам, че мога да се обърна към една комисия, която проявява интерес към политическите науки. Ще говоря за правото на Европейския парламент за самоорганизация. Възможността за парламента да взема решение за вътрешната си организация се отразява върху неговата отчетност спрямо гражданите, отразява се до някъде и върху ефективността на законодателния процес. Ще Говоря първо за движения в и извън Европейския парламент, както и в и извън неговата система на парламентарни комисии. Процесът е в посока все по-голямо институционализиране на парламента. Естествената последица от тази институционализация би била парламентът сам да взема решение за мястото си на работа ще говоря и за специфичното положение на Европейския парламент. Това е двукамерен парламент, който обаче не работи в един и същи град. Ще говоря и за правото на парламента да взема решение за това къде да извършва работа. Ще отчета и виждането на членовете на Европейския парламент по този въпрос. Какво знаем за движенията в и извън Европейския парламент, в и извън неговата система на парламентарни комисии? Тези движения показват, че Европейският парламент все повече се професионализира и институционализира. Това е в отговор на разширените му законодателни правомощия, които налагат и по-голяма ефективност и ефикасност на работата му. Текучеството сред членовете на Европейския парламент е намаляло от висок процент, 58% през 1994 година, на 50% след изборите през 2009 година. Това все още е доста висок процент, но се наблюдава тенденция за спад. Ако разгледаме кариерите на членовете на Европейския парламент от 79 година насам, то ще видим, че над една трета от тези кариери е траела са повече от 2 до 3 мандата. Все повече членове на Европейския парламент прекарват повече от един мандат в дадена парламентарна комисия. Около една от пет позиции в парламентарна комисия от изборите през 2009 година насам се е заемала от един депутат. Освен това, броят на постовете заемани от едни и същи депутати в дадена парламентарна комисия се увеличава постоянно от 1994 година насам. Научните изследвания показват също, че онези, които имат повече опит тук в парламента, е по-вероятно да заемат ръководни позиции, като например председатели на комисии, председатели на парламента или негови заместник председатели парламентът би следвало да направи някои промени, за да може да оказва въздействие върху законодателния процес. Но за да може да извърши тези промени, парламентът би трябвало да може сам да реши къде да извършва дейността си. За целта му е необходима известна гъвкавост, например по отношение на графика на пленарните заседания, с която не разполага в момента. Настоящата свобода, с която разполага парламента, му е дала възможност да разшири правомощията си Имам предвид, например, де-факто правомощието на парламента да изменя състава на комисията преди тя да започне работа от назначаването на колегиума през 2004 година парламентът упражнява това свое правомощие. Парламентът разполага и с правомощия за определяне на правилника за дейността си и би следвало възоснова на това правомощие да има право да реши и къде да извършва дейността си. Европейският парламент обикновено се разглежда от политолозите като част от двукамерен парламент, в който споделя правомощия с съвета на министрите. Не бива да забравяме, че тези две камери разполагат с различни правомощия в зависимост от това за коя област на политика говорим. Необичайно е един двукамерен парламент да работи в два различни града. Обикновено в отделните държави двукамерните парламенти са в един и същи град, споделят едни и същи сгради но трябва да отчетем, че Европейският съюз се е променил с времето. Към момента сме свидетели на съвсем различни структури в сравнение с 50-те години. Няма съмнение в това, че взаимодействието между съвета и Европейския парламент е от основно значение за законодателния процес в Европейския съюз, било то на официално равнище в рамките на обикновената законодателна процедура или на неофициално в рамките на тристранните разговори. Ако Европейският парламент иска да работи ефективно, то трябва да може да взема решение за това къде да извършва дейността си. Проучванията сред депутатите показват, че те поддържат тесни връзки с други действащи лица, които най-често са установени тук в Брюксел. 52% от депутатите поне веднъж седмично установяват контакт с групи на заинтересовани страни, които са установени тук в Брюксел. Поне 20% 5% от депутатите поне веднъж седмично установяват връзка с сътрудници на комисията и около 70% от тях поне веднъж месечно общуват с комисията. Ако съветът Извинете, парламентът може да взема решение за мястото си на работа, то това ще му даде по-голяма гъвкавост във връзка с графика на пленарните сесии. Освен това, към момента повечето гласувания се провеждат в определен момент в Страсбург, т.е. не следват непосредствено след съответното разискване. И за много парламентаристи от държави членки това е странно. В Обединеното кралство, например, гласуванията се провеждат непосредствено след съответните дебати. Това понякога води до несигурност по отношение на точния момент на гласуването, но дава възможност на депутатите да гласуват след като са изслушали всички аргументи. Освен на това, не може да се постигне съгласуваност между пленарните сесии и изслушванията, заседанията на комисии и заседанията на политически групи, тъй като парламентът работи на две различни места. По-голямата част от депутатите биха искали да се провеждат пленарните сесии тук в Брюксел. Имаме данни за това от проучвания сред депутати, проведени през 2000-та, 2006 и 2010 година. Според тези проучвания 70% от депутатите смятат, че Европейският парламент следва да провежда всички свои пленарни сесии в Брюксел. Към момента членовете на Европейския парламент са обект на отрицателни коментари в медиите във връзка с седалището на Европейския парламент. Едновременно с това обаче те не могат сами да вземат решение за седалището. Ако имаха такива правомощия, то те биха били подотчетни на гласоподавателите за всички решения, които вземат. Нещо, което не е възможно към момента. Именно тази подотчетност, според мен, е основният аргумент за даване на право на Европейския парламент да вземе решение за седалището си. Благодаря ви. Благодаря, че се вместихте и в отреденото ви време. Преди да дам думата на следващия ни гост, искам да знам колко от нашите уважаеми колеги искат да вземат отношение. Естела, знам, че ти ще се изкажеш качеството си на докладчик но нека и останалите колеги, които искат да се изкажат, да ми дадат знак за вдигане на ръка. Нашият заместник председател ще се изкаже и още няколко колеги. Няма да затварям списъка с желаящи да се изкажат, тъй като може да дойдат и други колеги, но исках да имам приблизителна и идея. Добре дошъл на Хервик Хофман, професор по европейско публично право в университета на Люксембург. Хервик Хофман е преподавател по европейска интеграция в рамките на програмата Жан Моне в университета в Люксембург. Бил е гостуващ учен в Сианс по Пари, Каламбия Лоскъл и Европейския институт по публична администрация. Създател е на Центъра по европейско право в университета в Люксембург. Член е на адвокатската колегия в Кьон и към момента има и правомощия да практикува пред съда на Европейския съюз. Хервик Хофман е работил по редица публикации в областта на административното право на Европейския съюз. Член е наред колегията на няколко периодични издания по право е, и е сред основателите на научно-изследователската мрежа по европейско административно право. Член е и на Европейския институт по право. Ще ви опомена и някои <clears throat> негови публикации, свързани, например, с проблемите на европейската интеграция, конституционалните аспекти на плурализма в изпълнителната власт на Европейския съюз и други. Наистина много разнообразни са публикациите му. За нас е удоволствие, че той е сред нас. Имате думата. Благодаря. Аз ще говоря по три точки. Най-напред принципа за развитие на парламента, правото на парламента да определя начина по който ще функционира. Начина по който се развива парламента, законодателната област, в която той действа е уникален, отчетността на която той подлежи също. Но, както знаем, Европейския парламент не може свободно да решава къде да заседава, къде да работи. Но, ако погледнем 28-те държави членки, ще видим, че е, всички те имат разпоредба в Конституцията си, която постановява седалището на парламента. Дания, Ирландия, Люксембург, Швеция, всички те имат една такава разпоредба. Обикновено е ясно къде е седалището на изпълнителната власт и също така се вижда в европейските договори, че такива подробности няма. И така, правото на самоорганизация на парламента. Какво се разбира под това? Дали това са прерогативите, компетенциите на Европейския парламент, без споменат от член 342, е, който казва, че парламента има право да приема правилника за вътрешния ред, за свой вътрешен ред, или пък имаме предвид тълкователното решение на Европейския съд, според което Европейския парламент може да приема своите, своя правилник за своята дейност и вътрешни процедури. Всъщност парламента има задължението да се самоорганизира по смисъла на договорите. Когато погледнем рамката на това право на самоорганизация, много бързо може да минем към разпоредбите на член 341 и протокол 6, а именно разпоредбите за седалището на парламента. Както знаете, имаме решението от Етинбърг, свързано с седалището, след което протокола номер 6 от Амстердам и имаме договора за функционирането на Европейския съюз. Това е, така да се каже, първичното законодателство на Европейския съюз. Това е рамкова, това са рамковите условия, в които се движи парламента и какво може да направи парламента, ако иска да промени нещо в този контекст, особено, що се отнася до неговото седалище. Двете възможности са изменение на договора и второ възможност да се функционира в рамките на това законодателство чрез определени а, използване на възможности. Ще се спрем на първата възможност. Член 341 и Единбургското решение. Тези членове не могат да се а, заличат. Това би означавало, че парламента, включително и неговата възможност за самоорганизация, ще продължат да съществуват, но това право трябва да се, ще трябва да се упражнява единствено в сътрудничество с държавите членки. Тоест, това ще ограничи свободата на парламента. И така отново, е, членовете, члена 341 е, протокол 6 не могат да бъдат или не е разумно да бъдат заличени. А освен това, Европейският съд не може да преосмисля или да променя първичното законодателство. И в такъв смисъл не може да бъде постановено на Европейския парламент къде да работи евентуални промени ще изискват ратификация от държавите членки. А, за тази цел обаче е необходимо първо предложение. Това означава, че трябва да има цял пакет. Например, подобен пакет бе предложен при разширяването на Европейския съюз. Предложенията идват от комисията главно, но всички институции могат да направят предложения. Европейския съвет също и Европейския съвет в крайна сметка би трябвало да реши дали да одобри или да не одобри предложението в последствие между правителствена конференция одобрява съответните изменения, след което е необходима ратификация. И както знаем, някои държави членки няма да искат да променят официалното седалище на Европейския парламент. Естествено, всяко изменение има своя риск – най-напред в преговорите някои неща могат да се получат да по-различно, отколкото си е представил Европейския парламент. Особено, що се отнася до държавите членки, присъединили се след 2004 година, могат да искат те да подслонят някои от европейските институции и това е, с това се изчерпват опциите за изменения. Сега въпросът е, каква е възможността да Европейския е, парламент да действа в рамките на настоящия правен контекст? От... Е, и тук е тълкователното решение на Европейския съд, е, което споменах а именно, че Европейския парламент трябва да уважи желанието на държавите членки да определят седалището на неговата работа. Тук отново правя препратка към протокол 6. В крайна сметка обаче е заложено в законодателството правото на парламента за самоорганизация. Сега в това, този контекст ние може да си представим, че са възможни определени промени на работата на парламента. Някои от промените вече са предложени и са а, били а, предмет на съдебни решения от страна на Европейския съд. Има, например, разлики между, между пълноценните, пълните парламентарни сесии и частичните сесии. Има е, сесия по бюджета. Това са все различни видове сесии. Няма дефиниция в договорите за дължината на парламентарните сесии. Говори се за седмица по принцип. Освен това, има и други подробности, в които няма да се впускам. Аз мога да отговоря на евентуални въпроси по тази точка, но по принцип има възможности да се работи в рамката на съществуващото законодателство, което може да оптимизира работата на парламента и да се намали пътуващия цирк, както се наричат в публичното пространство пътуванията до Страсбург. Е, има възможности и за технически решения, но искам да се спра специално на следното. В контекста на самоорганизацията парламента може да прави споразумение с държавите членки. Има такова споразумение с Люксембург, а именно 50% от персонала да е, има седалище в Люксембург, а не всичкия персонал да трябва да бъде в Люксембург. Има подобно споразумение и с Франция за Страсбург. И в заключение, една пълно, пълнокръвна промяна за седалището е възможна и може би необходима, но решението трябва да е ясно. Възможността обаче съществува да се подобри ситуацията и в рамките на съществуващото законодателство. Благодаря. Мисля, че картината започва да се изяснява. Следващият колега е Андреас Маурер от Германия. Той е директор на Германския институт за международни въпроси и въпроси по сигурността в Брюксел. Той е професор по политология и европейска интеграция в университета в Инсбрук. Господин Маурер е член на консултативния съвет на обсерваторията на парламентаристите според Лисабонския договор. Той е бил консултант на Европейския парламент по отношение на Конституцията на Европейския съюз. Той е работил по въпросите за парламента, за реформата на европейските договори, за ролята и функционирането на Европейския парламент. Повечето от неговите публикации са на немски. Е, Занимавал се главно с въпросите за конституционалните въпроси и въпросите на разширението на Европейския съюз. Е, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Когато ме поканихте да говоря по тази тема, да се опитах да направя е, разграничение между два немски термина – и съответния превод. Едното понятие е правото за самоорганизиране на Европейския парламент, което се изразява през, чрез правилника, начина на организиране, председателски съвет, рутинните решения на комисиите, интеринституционални е, споразумения – под нивото на вторично и третично законодателство, т.е. всичко, което дава възможност на парламента да работи. Парламента е самият двигател за правото си на самоорганизиране и е, фокуса се слага на е, практиката на това да се организира работата в Брюксел за, в името на ефективността и е, изискванията на политическия цикъл. Има аргументи, които е, изтъкват аргументи в полза на това този процес да бъде организиран в Брюксел. Свързано е с необходимостта за пътуване, с имиджа на парламента, с работните условия е, и чисто логистични проблеми, свързани с пътуването. Това е част от е, цялата картина. Една част. Другата част е свързана с решенията на съда и аргументи, изтъкнати от някои от важните страни членки. А именно идеята за самоопределяне на институцията. Значи институцията има право и задължение да си определя е, включително и съделището В момента става дума за член 341 а, по този член се предвижда а, седалището да се определя с общо съгласие на страните членки и съответно а, се предвижда това в протокол 6 в Мастрийския договор не се предвижда подобно правомощие на европейските институции защото няма и федерален е, принцип. Страните членки имат правомощията да определят седелището, а също така и да определят дейностите, които се е, провеждат там. Това е и тълкованието на съда. От друга страна, съществува аргумента, че е по-добре да се концентрира работата на парламента в Брюксел – през 2006-2010 година имаше проучване. Е, виждате, няма голяма разлика. Около 70% от евродепутатите, 70% от отговорилите се произнасят за това е, да се организират пленарните сесии в е, Брюксел. Да, да, да бъде позволено да се организират, което не означава автоматично да се организират. Ето виждате сравнения с други страни членки и трети страни. Има е, три варианта. Е, конституции или международни организации, които е, с, чието седалище е в столицата. Във Франция, разбира се, настроенията са за Страсбург. за международни институции, виждате данни за ООН, НАТО и така нататък. Не се казва нищо. От друга страна има страни членки, малцинство, които считат, че, може, че трябва да се произведе Австрия, Белгия, Люксембург, Швеция, Обединеното кралство е, трети страни, ЮАР, там е интересен случай, Штатите за международни организации. за страните от АСЕАН, където по хартата те могат да определят. Е, по силата на законодателство е, столица на Обединението се обявява и Джакарта и се предполага, че съдържащето е там. Европейския парламент, за да се промени ситуацията, трябва да има между правителствено съвещание. Има два интересни примера. Ирландия, е, там е, Конституцията определя официалната резиденция на правителството, а е, седалището на парламента има известна отвореност за е, определенето му. В Швеция също има възможности за, променя, е, за промяна при определени е, при, принципи. В Аржентина също се предвижда специален закон, т.е. с вторично законодателство да се определя съдалището. В, значи не, не Конституцията, не основополагащия договор, а закон решава къде е, е съдалището. в ЮАР може да се реши, е, самият парламент може да реши къде да бъде съдалището. Какво означава това на практика? Ако приемем като даденост, е, че има ограничения за самоопределението, така както са формулирани те в 341, т.е. страните членки имат право и задължение да определят съдеялището на институции, трябва или да се измени член 341, или да се измени протокол 6. Сега, какво ще е приложното поле? Трябва да се направи важна разграничение дали ще се предефинират седалищата, т.е. къде ще бъдат те, дали ще се сменя формулировката общо съгласие на правителствата, т.е. член 48 и да се отложи е, решението на да се улесни реформата или дали ще искате да се създаде право на самоопределение, като по примера на ЮАР и Аржентина, т.е. самата институция да реши с вторично законодателство къде е седалището, да не се определя това в Конституцията. А ако се поеме по този път, има три е, възможности. Първо, член 48 с опростена процедура. Аз бих изключил този възможност. Алинея 7 не върви, защото е ограничена към трета част. Седма част е ограничена с процедурите в съвета, защото общо съгласие на страните членки не се е свързано директно с работата на съвета. Има вариант за упростена процедура по член 43 там има смисъл да се мисли, но не е много вероятно, защото такава промяна поне Люксембург и Франция няма да е, приемат, няма да е лесно. Така че единствената възможност е да се използва обикновено преразглеждане на член 48.3 с е, междуправителствено е, споразумение, като разбира се ще трябва да се създаде е, мен, пакет от реформи, не само промяна на седалището, в смисъл е, промени какво ще се случи, ако Брюксел стане седалище на парламента, т.е. как ще се компенсират Люксембург и Страсбург за тази промени. Примерно Люксембург може да стане столица на Европейския паричен съюз, а Страсбург столица на европейското правосъдие и така нататък. И е, сме, считам, че е, не ще е доста странно един германец да се произнесе за е, Франция и Люксембург. Е, но ако искаме да имаме повече право да определяме какво се казва и прави, е, това искане е свързано с по-голяма степен на ефективност защото това е тема, която от години се повдига с тези вечни пътувания. И чувството ми е, че много не се променят нещата, защото парламента отива в Страсбург в един постоянен конклав. Има непрекъснато лобисти, има натиск отвън. Така че, ако иска човек да се среща с парламентаристи, да обсъжда изменения, ако персонала иска да се среща, да търси компромиси по определени теми, така, чувството ми е, но така, нищо политически не искам да казвам, чувството ми е, че много по-лесно се прави това в Страсбург, където няма непрекъснато движение на лобисти навън и вътре в парламента, където парламента е достатъчно независим. Така че трябва да търсиме и от други съображения. Има ли други съображения, които е, са за това да работи парламента в Страсбург, примерно да е независим и свободен от останалите институции за два или три дни? Благодаря. Ние безспорно искахме с това изслушване да е, обозначим и коя е законовата рамка е, за Европейския парламент и националните парламенти по отношение на правото да организират собствената си работа. А също и как могат да се развият това право в бъдеще. А ние имаме докладчици, докладчици в сянка сега ще слушаме и тях. Uh, you, and... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на експертите за участието им в днешното изслушване. Както знаете, текстът ни засяга седалищата на европейските институции. Изготвили сме работен документ – Онези, които се интересуват от него, могат да се запознаят с текста в папките ви. Утре предстои да обсъдим съдържанието на работния документ. Призовавам обаче колегите днес да се възползват от присъствието на експертите. Ако искате да вземете отношение по работния документ, моля да го направите утре. Днес разговаряме за правото на Европейския парламент на самоорганизация. Аз като британски консерватор не бих искал да се предоставят още по-широки правомощия на Европейския парламент. Загрижеността ми е изцяло от практическо естество. Защо? Съгласно протокол 6 следва да се провеждат по 12 пленарни сесии в Страсбург, а заседанията на парламентарните комисии следва да се състоят тук в Страсбург. От това проистича загуба за данакоплатците в размер от 200 милиона годишно. Загуба проистичаща от двете седалища. Двете седалища водят и до високо ниво на емисиите на въглероден диоксид. В момент, когато Европейският съюз обяснява на останалата част на света колко е важно да се намалят емисиите. Двете седалища водят и до голяма загуба на време за работещите в парламента. Време е загубено в пътуване от Брюксел до Страсбург и обратно. В случая не се произнасяме за това дали Брюксел, Страсбург или който и да е друг европейски град би трябвало да е седалището на Европейския парламент, защото напълно осъзнаваме, че всяка държава членка има право на вето. Не искаме да се стига до спор между Брюксел, Страсбург и Люксембург, при все, че неизбежно да се обсъждат и практическите последици от промяна в Конституцията. За какво искам да призовем в настоящия доклад? За изменение в учредителните договори, така че Европейският парламент да вземе решение за местоположението на седалището си. Би могло това седалище да е разположено в Страсбург. И ако питате мен, Страсбург е много по-красив град от Брюксел. Много по-приятно е да се работи там. Няма и кучешки изпражнения по тротуарите. Страсбург е неизмеримо по-добрият вариант. Но би ли следвало съветът да взема решение за седалището на парламента? Допустимо ли е да извършваме дейност в два различни града? Местоположението на седалището ни на две различни места оказва много неблагоприятно въздействие върху репутацията на парламента и на Европейския съюз като цяло. Винаги, когато разговарям с гласоподаватели в моя избирателен район, те упоменават този абсурд. И за тях то е повод да критикуват Европейския съюз, тъй като смятат, че делата ни не съответстват на думите ни. Бих помолил експертите да вземат отношение по нещо казано и от господата Хофман и Маурер – бих искал да ми отговорят на следния въпрос. Как можем по най-практичен начин да постигнем моето предложение? Следва да изменим протокол 6 ли или член 341? Или да изтълкуваме член 6 или а, протокол 6 или член 341 така, че да отговаря на моето предложение. Би ми се искало да внесем изменение, според което парламентът да може да вземе решение за седалището си, без обаче да уточнява къде точно да е то – в Брюксел или в Страсбург или в Люксембург. Благодаря, казва председателката. Има още няколко колеги, които са се записали за изказване. Междувременно в залата влязоха и други колеги. Нека ми дадат знак, ако искат и те да се изкажат. Пауло, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите за изложенията им. Благодаря разбира се и на нашите докладчици. Поздравявам ги с организирането на това изслушване. Искам да привлека вниманието както на експертите, така и на колегите към нещо доста странно в изложенията на експертите. Направихте сравнение между различни системи, анализирахте договорите, но не се спряхте върху историята. Каква е историята на Европейския парламент? Това е една дълга история. История на утвърждаване на позицията на парламента спрямо установени политики. Нека разгледаме революцията в Англия през 17 век или революцията в Америка. What you see is... Нека видим и какво се случи във Франция през 1789 година. Всички тези събития показват, че когато парламентът не приема установените порядки, той създава свои правила, за самоорганизацията си. Балансът на силите в европейските институции и в Европейския съюз би следвало да се разглежда в този план. Не би следвало да го разглеждаме е, е, е, really... от правна гледна точка. Трябва да разглеждаме въпроса в политическия му или дори по-скоро в конституционалния му контекст. Не би следвало да използваме формулировката право на самоорганизация. Нека по-скоро говорим за овластяване, за правомощия за самоорганизация. Тази формулировка е по-подходяща за една избрана институция. По-скоро бих казал, че става дума за прерогатив за самоорганизация. Парламентарен прерогатив. Тази формулировка бих използвал аз. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че въпросът не се свежда само до ефективност. Въпросът за съсредоточаването на дейността на изпълнителната и парламентарната власт в, на едно място не се свежда само до ефективност. Тук става дума и за демократичност. Ако парламентът иска да упражнява контрол върху изпълнителната власт, то той трябва да разполага със съответните средства. Ако има разстояние чисто физически между парламента и изпълнителната власт, то той няма да може да изпълнява тези свои правомощия. По силата на договора от Лисабон, парламентът играе много важна от демократична гледна точка роля. И за да може да изиграе тази своя роля, той трябва да разполага и с необходимите демократични правомощия. Европейския съюз. Може би в европейските институции няма компетенция на компетенциите, но аз като португалец мога да ви кажа, че идеята за самостоятелност днес може би не е толкова явна. но може би и силни държави, като Германия, като Франция, като Обединеното кралство, са много силно, изцяло ограничени на европейско равнище. Когато говорим за самостоятелност, за компетенция на компетенциите, то тези формулировки не съответстват на днешната реалност. Какво трябва да получи парламентът? И ако не го получи, мисля, че трябва да призове небесата, както казва Лок в една своя книга. На парламента трябва да бъде дадено право да определя седалището си. И според мен седалището му трябва да е тук в Брюксел тъй като тук са седалищата и на другите две институции, на комисията и на съвета. Много е странно, според мен, че съветът е нещо като втора камера на парламента. Той задава и политическата посока. И като се има предвид това, Нека се запитаме, бих ли би било допустимо за британците Камерата на лордовете да определя къде Камерата на общините да провежда заседанията си? Би ли следвало Бундесрата да определя дали Бундестагът да заседава в Берлин или не? Не, това би било абсолютно неприемливо. От конституционна гледна точка в това няма никакъв смисъл. За мен е съвсем ясно, че ние разполагаме с прерогатив, с правомощия да определим седалището си. Не става дума само за това какво е разписано в учредителните договори, става дума и за волята на гражданите. И тъй като ние представляваме гражданите, трябва и да решим къде да извършваме дейността си. Мисля, че трябва да чуем още веднъж експертите и съдокладчиците. Това означава, че имаме само половин час за изказвания на депутатите. Керл, Кер, Керхарт иска да попита нещо. Благодаря. Аз ще премина на немски. Най-напред благодаря за вашата за вашите чудесни презентации. Мисля, че и колегите много неща разбраха. Ние, е, когато канихме експертите, искахме да поканим хора, е, които идват от Франция, Великобритания, Люксембург и Германия, за да могат да предложат различни перспективи на проблема. Следното искам да попитам – Демокрацията по принцип в исторически план не е никога нещо, което пада от небето или съществува само по себе си. За демокрацията се бори човек, народите се борят и то постепенно. Освен това, когато е, има демокрация, тя трябва да се защитава. Това не учи историята. Имало е парламентарна асамблея през 1952 година като част от общността за стомана и въглища и се е казало, татя, там трябва да бъдат заседанията, където е седалището на Европейския съвет. След това са се създали другите институции, комисията и така се стига до днешния ден. Когато погледнем пътуванията между Страсбург и Брюксел и разпоредбите на член 341 протокол 6, когато видим тези разпоредби в историческа светлина, всичко се разбира. Но от друга страна, виждам го практически. Много колеги говорят за това, че няма ефективност. Е, говори се за разходите по пътуванията. Говори се за това, че част от персонала непрекъснато пътува, но за мен е, друго нещо е по-важно. Аз е, имам три мандата в германския Бондестаг и едва тогава станах евродепутат. Ние искаме, ако парламентът смята, че е необходимо да има пленарно заседание за 2-3 дена, това би трябвало да е възможно. А дори в рамките на една седмица е хубаво да заседаваме, защото в същата седмица обаче може да има различни видове заседания, освен пленарните заседания. Според мен <clears throat> е много трудно като депутат да се подчиним на една рамка, която е заложена в един договор, постановен не от парламента, а договор, който е резултат от едно споразумение между държавите членки. И така, въпросът ми към експертите е, може би парламентът и ролята на парламента чрез Лисабонския договор се е променила принципно. И ако има една принципна промяна, то може би е необходима и принципна промяна на дейността на парламента, промяна на календара на парламента. Вече имаме много повече трилози на брой. Имаме много повече неформални срещи с другите институции. И е малко странно, органът, с който трябва да сме равнопоставени, ни казва, ние ви казваме къде да се срещате, къде да се къде да заседавате и колко време да заседавате. Може би парламента трябва като изключение от член 341 да вземе нещата в свои ръце, защото член 341 регулира и други неща. Ние, като депутати, може би трябва да направим една нова стъпка, която е резултат от новата роля на парламента, а именно парламента да може да получи повече свобода, да определя своето седалище и своя календар. Тук, мисля, има много възможности. Първичният въпрос е конституционален. Дали именно от промяната на ролята на парламента не е логичното последствие една по-голяма свобода от политическа гледна точка, от правна гледна точка, може би ще е необходим конвент, на който, пред който парламента да представи въпроса. Така както въпросът бе представен пред предишния конвент и пред Европейския съд. Така че централният въпрос е а, новата роля на парламента. Е, ако погледнем държавите членки, трудно е да взимаме от тях пример, защото нашата организация е друга. Няма и друг прецедент. Е, по принцип, е, нещата в държавите членки са исторически решени. Но ако в държавите членки изведнъж възникне такъв казус да се определи мястото на парламента, кой решава тогава? Казахте Бундестага, например. Два, двата, двете камери трябва да решат, но аз а, бях член на парламента, когато трябваше да се вземе решение дали в Бон или Берлин да бъде седалището на, на Бундестага. Но никой не постави въпроса, под въпрос, че решението трябва да бъде взето именно от парламента. Сега, ако значи възникне един такъв казус, кой би трябвало да вземе решение? И това решение би трябвало да го приложим на европейско равнище. Благодаря. Това беше както кратка презентация, така и въпрос. И така, следващите оратори имат думата най-напред Роберто. Благодаря. Аз няма да коментирам работния документ. Това ще сторя утре. Но ще задам въпрос на експертите. Ще ги помоля за коментар на работния документ. Мисля, че има техническа грешка в последния параграф на работния документ. Има объркване на, в междуправителствените договори на обикновената законодателна процедура и други процедури в един работен документ не би трябвало да има такива грешки, но на политическо равнище – и от политическа гледна точка искам да попитам следното нашите експерти. Каква е вашата оценка на принципа? Според мен тя липсва. И тя липсва както в презентациите, така и в работния документ. Какво имам предвид? Това е специфичната природа на демократичната легитимност на Съюза. Имам предвид член 10 държавите членки и гражданите се имат предвид тук. Те легитимизират решенията. Трябват ни актуализация на, трябва ни актуализация на протокола именно в тази насока. Парламентът би трябвало да вземе решение по своята организация. Добре. Основният принцип какъв е? Мисля, че протокол 6 и член 341 не отговарят, не са в унисон с член 10. Но ако в, един, в една от разпоредбите се казва, че парламентът има право на самоорганизация, то в такъв случай това трябва да е да е становището и в другите законодателни текстове, т.е. съвета и гражданите би трябвало да имат едно становище по първичното и по вторичното законодателство. Сега въпрос към господин Хофман. Вие казахте 7 от 27 държави членки, е, е, в е, тези държави членки има разпоредба за седалището на парламента, заложено в Конституцията. Но мислите ли, че в другите държави членки, например, в, итали... в италианското законодателство се казва парламента може да реши къде да заседава. По принцип решението се ориентира по столицата. По принцип се смята, че парламента заседава в столицата на държавата. Това е първоначалната изходна точка. Не би трябва да се подценява правото на, на самоорганизация на, едно, на един орган. Трябва да решим каква стратегия да приложим. И двата елемента са важни. И това е моят въпрос към експертите. Каква стратегия да се приложи? Сега нашият съместник председател има думата. Merci, madame la, la Je... Благодаря, госпожо председател. Аз искам на свой ред също да направя няколко основни коментара и е, да се опитам да засегна идеите и предложенията, които дават едно добро и полезно разширение на дебата. Но първо един бърз коментар по формата в кавички и естеството и а, формулировката на а, призива на нашите съдокладчици за това да дойдем и да участваме в изслушването. Мисля, че начина по който бе представена този покана с малкия афиш и с заглавието не беше е, така добре балансирано, не беше безпристрастно и ни създаде усещането, че по-скоро застават на е, страната на тези, които се произнасят за това да има едно седалище. Въпроса за седалището и мястото за работа като че ли също доста остана неизяснен. Но това е, е по формата, по същество. Мисля, че е много важно да се върнем към историята, историята на Европа и е, да видим историческия поглед към нашия е, континент. Европейския проект е относително създаден отскоро, не е чак толкова отдавнашен. Той има за цел да сближи народите след. Е, геноцид и войни. И в един момент тези народи решиха да живеят в една общност, дружност, общ, съюз, економически и политически. Нещо, което е изключително оригинално като идея, неповторимо по своя род политическа конструкция, която до този момент не е съществувала нито в учебниците по, по право. Не става дума нито за федерация, нито за обединение. Така че е, исторически е, естеството на европейското обединение е много уникално и е, няма е, е, исторически или юридически форми, които могат да бъдат приложени директно от друг опит в историята към тази конструкция. В края на краищата това е една политическа едно политическо създание, което е, всъщност групира правомощия, групира и центъра на решенията. По този начин трябва да се даде и предварително е, обозначение на това къде ще се случва този процес. Е, исторически е, волята за събиране, за групиране на е, дейността е, води до подобни тежнения и в Европейския парламент, но това не е, не е директно отговор и не, не следва директно от духа на тази исторически уникална политическа конструкция. В момента имаме ясни юридически текстове, е, основополагащи договори, решения на Европейския съд, който съвсем ясно е, разписва правомощията на страните членки и на парламента по отношение на техните задължения. Има един, едно равновесие, което е установено и което е много добро. Освен това, съдът дава съвсем ясно тълкуване, което е, само по себе си представлява и е, второ двойна е, демократична легитимност за съществуващият режим. Затова считам, че трябва да продължаваме да търсим начин да уважаваме и да спазваме това толкова а, сложно, изградено и развито равновесие, защото в край на краищата а, става дума за един исторически процес, който освен, че е богат е и достатъчно специфичен. Вие получихте малко повече време, защото сте единствената изказала се жена. Но не трябва да забравяме, че е, колегите е, трябва също да вземат думата и те имат ограничения в е, времето. Господин Макмилан Скот, нашия заместник председател, има сега думата. Благодаря, госпожо председател. Много, много интересно е заседанието до тук. Поздравления на нашите гости оратори и на изказалите се колеги от парламента. Аз съм тук като заместник председател на парламента. Бюрото на парламента отговаря за финансовите, административните и организационни въпроси, но нито бюрото на парламента, нито самият парламент е, са обсъждали въпроса за работния режим по същество и това не се е случило от много дълги години насам. сам. Така че е крайно време и тъй като аз читам това от доста години, създадох една работна група от 2010 година. Защото в крайна на отговорностите ни в Европейския съюз нарастват и все по-трудно ни е да ги изпълняваме в тази работа на две места. Аз създадох тази работна група, проевропейска. Тя започна с инициативата за едното седалище. Около 20 на евродепутати участваха и е, нека да ви кажа средното. Е, говор, говореше се примерно за изследвания на общественото мнение. Ние проследяваме мнението на депутатите също но се вижда и промяна в е, реалния начин на гласуване в е, парламента. Е, примерно, за европейския бюджет 2013 година 78% от евродепутатите настояха правителство да преразгледа въпроса за официалното съдалище. 78%, 74% искаха пътна карта, съвета да изготви пътна карта, имаше срок до юни, пътна карта за това да има едно седалище на парламента. Тоест, огромно мнозинство от депутатите искат промяна. И докладчиците именно отразяват това. Утре Комисията по петициите също засяга подобна е, тема. Има 100,7 милиона европейски граждани, които са по подписали е, петиция ако се приеме, че тя е допустима, тя ще бъде разгледана. Това е съвсем накратко. Европейският съд говори за бюджетни е, заседания на парламента, но това е абсолютно анахронизъм, защото вече бюджета не се определя по този начин. Освен това, в последните месеци има сериозни промени в съвета. По силите на договора е, има срещи, които се предполага да се правят в Люксембург. Е, правеха се срещи и на съвета, и в е, Дъблин. Имаше една обединяваща среща на върха в Дъблин. В Дъблин Тоест, съвета си противоречи. Освен това, Европейския съвет се среща тук в Брюксел в момент, в който парламента заседава в Страсбург. Така че, като че ли срещата на върха на държавните ръководители излиза с един вид становище спрямо срещите на съветите. И Факта, че е, толкова голямо мнозинство от е, евродепутати, супер мнозинство, би е, било меродавно в Штатите и в Германия 78%. Те не могат да бъдат пренебрегнати, но ето тук никой не обръща внимание. И в края на кращата става дума за политическо, не за дипломатическо решение. Сега е момента парламента да настоява да има допълнителни правомощия да решава кога и къде да се, се дава. Много благодаря на докладчиците в такъв смисъл за предоставения документ. Председателката, благодаря. Благодаря и за това, че спазихте времето си. Господин Русъс и господин Рос. Някой друг иска ли да се изкаже? Добре. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Повечето от въпросите вече бяха засегнати, особено от колегата, говор... изказал се преди мен. А, моят въпрос е до голяма степен свързан с въпроса на колегата Хефнер. А именно как ще се отрази промяната на ролята на Европейския парламент като съзаконодател върху чисто законодателния режим. И второ, е, предходният оратор е, обобщи всичко в едно е, изречение. В край на кращата всички обсъждания, които правим тук, вървят в една посока. Въпроса за седалището на Европейския парламент може да бъде решен само по политически път. Нека да бъде ясно това. И затова нека да задам а, следния въпрос. Имаме достатъчно опит от миналото. Страните членки и Европейския съвет просто пренебрегват въпроса. Дори петиция споменахте, че е подписана над 1 милион и 700 хиляди европейски граждани се пренебрегва. Какво може да се направи още, за да сложи Европейския съвет на, в, в програмата си тази тема? какво може обществото да направи, какво могат гражданите да направят. И когато говорим за европейски референдум. Може ли това, например, да е решение? Може ли това да ни помогне за решаването на проблема? Нека да бъдем откровени, реалистични и прагматични. Винаги ще има поне една страна, която ще е готова да наложи вето в Европейския съюз по този въпрос. И а, последно, а, искам да спомена следното. Въпроса или аргумента за е, символичната стойност на Страсбург, историческата стойност, разбира се, много е важно това и не бива да забравяме това но не бива да забравяме и за реалността в момента, а тази реалност в момента е економическа криза, растящ евроскептицизъм и проблеми или въпроси като седалището на Европейския парламент и настоящото положение с този въпрос, нека да бъдем съвсем откровени, е един от основните популистични, много лесни аргументи против Европейския съюз в, едни толкова, в едни толкова трудни времена за Европа. Така че определено символа, символичната стойност на Страсбург трябва да бъде пазена, но нека да си зададем въпроса по какъв друг начин можем да запазим тази символична роля на Страсбург. Не е нужно той непременно да бъде съдалище на Европейския парламент – има идеи, той може да е средище на Европейския съвет или на други институции. Ето тук се е, професор Маур засегна. Видях на слайда, че имаше. Може би ще е полезно ние да помислим за альтернативни предложения за Страсбург, за да имаме и по, е, така да кажа, убедителни аргументи по отношение на някои страни членки. Благодаря, господин Брок. Благодаря. Първо, да направя нещо, което винаги се казва, че не бива да се прави в политиката. Първо, да задам въпрос, на който не знам е, отговора, но всъщност аз знам отговора. Когато е, Страсбург временно бе направен е, седалище 2008 година, е, как как е, стана това? Беше е, единствено седалище, временно, по какъв начин е, юридически се оформи това? Тук ораторите ни дадоха достатъчно аргументи е, против идеята парламента сам да решава къде да е седалището, чисто процедурно и, и исторически е, така не може да всичко обратно би било революция. Аз е, лично предпочитам е, парламента да разходва по-малко средства. И е, макар, че Страсбург е градът, който бих предпочел по много съображения пред Брюксел, в края на кращата Брюксел е по-лесен и работата на парламента за надзор и контрол над изпълнителната власт е много по-лесна, ако те се намират в две съседни сгради. Също така се улеснява и процедурата по съвместно вземане на решения. А, също въпроса с а, направ... набавянето на жилища, примерно, за депутатите а, а и работните им места. Благодаря. Последно, господин Дав. без да пренебрегваме историята на цялата, по цялата тема, тя дори трябва да бъде дискутирана още. Ние все пак сме напълно наясно, че въпроса с седалището не може да бъде разглеждан отделно от много други въпроси. Аз съм убеден, че а, ще бъде поставен през, а, заедно с много други въпроси през пролета на 2015 с един голям дневен ред, а, свързан с институционалните реформи най-вече ориентиран към създаването на федерално управление и е, данъчен съюз или фискален съюз. И комисията е ще бъде е, задължена да действа като е, съвсем ясно оформено правителство – затова е и много важно политическия контрол на парламента да бъде по-стриктен и по-близък, отколкото по-непосредствен. Освен това, конвенцията ще, конвентът ще търси да се оформят е, е, по-равнепоставено двете камари на законодателя. То, тоест, е, логиката на всичко това е, че парламента няма да може да реши сам за себе си къде ще бъде седалището му, но ако иска да се промени, той трябва да се пребори за, съде, за съгласието на съвета. Затова и ще се сложи още по-голям акцент върху принципа на искреното сътрудничество. Принципът, че институциите на страните и страните членки трябва да упражняват взаимно уважение, да си помагат при изпълнението на целите, формулирани от основополагащите договори. Много бих бил благодарен, ако експертите ни могат да предложат варианти за това как да формулираме в по-конкретни, по-силни изрази принципа на е, искреното сътрудничество. Председател. Благодаря. Сега давам по 5 минути на нашите експерти. И ако ми позволите, започвам с господин Маорер. Yeah, thank you very much for all the comments and questions. Благодаря ви за бележките и коментарите. Ще трябва да подходя избирателно, тъй като не мога да взема отношение по всички тях. Ще започна с казаното последно от Андрю Дав. Много е важно да осъзнаем, че за каквото и да лобира парламентът и в случая ако лобира за правото си на <clears throat> самоорганизация и на определяне на седалището, Съответните решения трябва да бъдат взети от междуправителствена конференция. Показаното от господин Ранхел. В рамките на Европейския конвент парламентарната делегация би следвало да заяви, че няма съответствие между член 10 и член 341. На последния конвент делегацията на парламента не постави акцента върху този въпрос, тъй като се обсъждаха много други въпроси. Но парламента трябва да определи приоритетите си. Трябва да наблегне на най-важните въпроси. И ако това е един от най-важните въпроси, наред с демократизирането на Европейския съюз и на редица негови политики, то тогава трябва да се наблегне на него. Следва да се осигури двойна легитимация и това трябва да бъде отразено в съответните решения. може да се измени член 48 алинея 3, второто и изречение за обикновената упростена процедура. Може да се опомене съвместното вземане на решения по първичното законодателство. Една малка част от първичното законодателство може да бъде обект на съвместно вземане на решения от страна на съвета и Европейския парламент като същевременно националните парламенти определят червените линии. Това е една възможност и това би било възможност за обсъждане и на Люксембург и Франция. Показаното от господин Хефнер – не бих се позовавал на опита на парламента в рамките на тристранните разговори от приемането на договора от Лисабон насам, тъй като тристранните разговори в много голяма степен не са прозрачни и не бива да ги използваме като аргумент за това, че парламентът не би следвало повече да заседава в Страсбург. Това е аргумент, който би биха изтъкнали държавите членки, най-вече по-големите държави членки. Но аз не бих го използвал тук на ниво парламент. Парламентът е една автономна институция и трябва от време на време да може да се оттегли, за да вземе решения. Това би бил един възможен аргумент. Господин Ранхел, не бих използвал формулировката революция. По-скоро става дума за един продължителен процес, за един динамичен процес. И мисля, че трябва да се сключи споразумение за реформи, което да даде възможност на Европейския парламент да вземе решения. В член 341 се определя много конкретна роля за държавите членки. Предвижда се определен вид междуправителствена конференция, която обаче вече не се провежда. Нека вземем за пример политиката в областта на образованието през 80-те години. Тогава решенията в тази област се вземаха от междуправителствена конференция, но тя вече не се провежда в този си вид, така че съответното решение би трябвало да се вземе от Европейския съвет. Благодаря, господин Хофман. <clears throat> Благодаря ви. Трябва да се вземе предвид историята и по-точно така наречената еманципация на Европейския парламент под формата на предоставянето му на все по-широки правомощия с течение на времето. Европейският парламент се е еманципирал спрямо европейските институции и спрямо Европейския съюз като цяло. Но нека отчетем и неоспоримите факти. Неоспорим факт е, че Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Учредителните договори са с квази-конституционен характер. В тях се определя кой има правомощия за вземането на решения по подобни въпроси. Точно се определя и съответната процедура. И това е процедурата на междуправителствената конференция. Там по силата на общо съгласие се взема решение за изменение на учредителните договори, след като си е казал думата конвентът. С други думи, не можем толкова лесно да изместим държавите членки. Какво би следвало да направи парламента? трябва да си изработи както краткосрочна, така и средносрочна стратегия за работа в рамките на конституционалните ограничения. Би следвало също така да си определи и приоритетите. Приоритетът му би следвало да е или изцяло да се заличат разпоредбите от член 41 и протокол 6, което би означавало парламентът да има право на самоорганизация или да се промени цяла една поредица от членове, което пък може да прерасне в разисквания в бъдеще, разисквания за представителната демокрация, за искреното сътрудничество. Цялата тази поредица от членове може да бъде изменена така, че парламентът да постигне крайната си цел и да увеличи демократичността на процеса. Но от практическа гледна точка трябва да се вземе предвид развитието на парламента и на Европейския съюз в исторически план – така можем да определим какво може и какво би следвало да се предприеме, за да се отразят многообразието и специфичния характер на Европейския съюз. По последния ви въпрос. В конституциите на държавите членки има много интересни разпоредби. В 16 от 28 конституции има разпоредби за столицата. В 6 конституции има разпоредби за седалището на парламента и така нататък. В 24 от общо 28 конституции на държавите членки има разпоредби, които ясно дават правомощия на парламента да определи правилата правилника за дейността си. Има разлики в разписаното в конституциите на държавите членки, но като цяло конституционната им рамка му дава право на самоорганизация. Мисля, че трябва да подхождаме прагматично и да отчетем неоспоримите факти, а именно кой и как следва да взема решение по тези въпроси. Them, yeah. Благодаря. Искам да предоставя е, компетентността на колегите, които имат повече правен опит от мен да е, направят предложения в каква насока да вървят промените. Въпросът е, е от историческа гледна точка нещата, щата са стигнали до там, докъдето са стигнали и трябва да вземем решение. В момента сме в много различна ситуация от тази, в която, от която е тръгнал парламента. Парламентът много се е развил. И мисля, че това много успешно се вписва в е, целият контекст на промените, на правомощията на парламента. Мисля, че това къде трябва да работи парламента е свързан с въпроса за легитимността. Той е важен, но е, държавите членки не вземат решение по вътрешния правилник на парламента, а този въпрос, е, въпросът за вътрешния правилник на парламента е много свързан с въпроса за неговото седалище. Парламента би трябвало да има свобода да решава и по двата въпроса. Парламента в момента обаче от друга страна не е включен в една обикновена парламентарна система, и е, в такъв смисъл не отговаря на даден определен модел. Е, дори да смятаме комисията като представител на изпълнителната власт. Е, така че в е, обикновените парламенти е нормално те да имат повече е, свобода за решение Но това е, както казахме, политически въпрос. Въпросът е труден. Не може да се реши само чрез просто изменение на разпоредбите на договорите. Сега бе ми зададен въпрос, на който ще отговоря. Това, което показват изборите за Европейски парламент, те много често отразяват национални въпроси. Европейските избори, както сочат и последните избори, често отразяват реалностите в държавите членки. Вероятно така ще и при следващите европейски избори ще има кандидати за комисари и много ще зависи от организацията на самите избори е, за това каква ще бъде ролята на парламента. Коментар, коментар, въпрос от Роберто. Въпросът е сериозен. Да направим разлика – между въпроса за седалището и въпроса за определяне на вътрешната дейност на парламента в 27 държави членки. В колко от тях парламентите могат да решават къде да заседават, кое да им е седалището. Дали е, седалището е постановено в първичното законодателство или е постановено в разпоредби, в някои от разпоредбите на вътрешния правилник, на правилника за дейността. Благодаря. Казва председателката. правилника за дейността на парламента има доста иерархичен характер. В такъв смисъл не смятам, че европейския контекст е много по-различен от националния контекст. В държавите членки моделите са различни. Аз ви дадах статистиката. Но това, което може да се каже е, когато няма конституционална разпоредба, то тогава принципа за самоорганизация дава правото на парламента да определи е, седалището си. И така, е, липсата на правила би решило проблема за Европейския парламент. Това би било най-лесното, но естествено, е, гласовете, казващи, че 72% от депутатите са за седалище в Брюксел, означава все пак, че ще е необходима промяна на договорите. Благодаря. Последният експерт има думата. Ние сме тук като експерти, така че нека сме реалистични и да представим въпроса в контекста на законовата рамка, на, в контекста на договорите. И така, както казах, Европейския парламент има една специална позиция в Европейския съюз, свързана с динамиката, която бе вече описана от, например, Ричард Коберт. Европейския парламент има по-голяма суверенност, самостоятелност. Той може да е, е, решава по въпроси, като се, това къде да заседава. Бе казано, че договора до една, до една определена степен е наложен на парламента, но от друга страна може и да се каже, е, че в договорите има доста малко ограничение. Но никой не може да каже на къде ще, се, ще протекат развитията, на къв, в каква степен, в каква посока ще се развие Европейския парламент, парламент, който е един вид супер парламент. А сега искам да бъда малко провокативен. Не бива да наценяваме мобилизацията на гражданите. Добре, има е, милион и двеста хиляди подписа под една петиция. Аз от доста време работя в парламента, за парламента и зная, че седалището е много важно за Европейския парламент и не смятам, че Гражданите са много е, загрижени от този въпрос. Мисля, че повечето депутатите и медиите използваха този въпрос, за да заострят вниманието на обществеността. Това, което скандализира гражданите, е, това, което повече интересува гражданите, са европейските политики, интеграцията и така нататък. Така че съгласен съм с колегите ми едно разумно и реалистично решение е ново, нов, ново споразумение по договорите, създаване на голям пакет, който да убеди държавите членки да вземат решение по този въпрос. Аз не смятам, че парламента единствено и сам може да направи опосредства тази промяна. Господин Анджело иска да направи коментар. Имаме още десетина минутки. Имам впечатлението, че подготвяме или се подготвяме за революция. Всъщност, Имаме технически правила, процедурални правила. Няма някаква динамична промяна на конституционални процедури. Нека погледнем Европейския парламент. Какво ще видим? Има много компетенции, които обаче за парламента, които обаче не са заложени в договорите. И това се случва във всяко законодателство както казвам, на студентите си, като например е да вземем, например, процедурата за импичмент в британския парламент. Това е законодателна процедура, е, правна процедура няма нищо общо с политиката. Това е нещо като вод на недоверие. Какви са механизмите в парламента? Е, други са. Е, това означава, че има не само правни препратки, правни съответствия. Институцията Европейския парламент трябва да е по-креативна. Логиката е по-скоро политическа, а не правна. Благодаря. И последен коментар. По въпроса за отговорността, отчетността, демокрацията, публичното, общественото мнение. До момента ние ангажираме мнението вътре в парламента, но не сме наясно какво е общественото мнение, защото независимо, че милиони се харчат на година, примерно през евробарометър, никога не се е задавал подобен въпрос. Правили сме, опитвали сме, но са казали, не, не, това е въпрос в е, обсега на основните договори, което за мен е напълно абсурдно. Та, може би ние трябва да поискаме от Евробароматор, когато прави допитване, да включи въпрос за седалището на парламента. Благодаря. Ако нашите оратори нямат допълнителни коментари, заповядайте да. Само да отговаря на коментара на правен в залата. Естествено се използват бюджетните правомощия на бюджета и парламента ги е използвал в институционалните си взаимоотношения по много творчески начин и с много успех. Няма никакво съмнение в това. Но в момента говорим за една област от закона, която до този момент е напълно конкретно разработена. Протокол 6 е, много конкретно се произнася. Има и ясно тълкование на е, съда. От 1997 и от 2012 съда излезе с решение и за момента парламента няма кой знае колко голяма възможност да търси краткосрочни решения. Именно точно това е и задачата на парламента да търси начин да, да процедира. Той има действително 60 годишен опит в постигането на драматични промени в това отношение. Председателката, благодаря. Смятам, че е, от жизнено значение, така да кажа, беше дебата. Чухме много въпроси, обяснения. Е, сега искам да дам думата на господин Хефнер като съдокладчик да е, коментира. Благодаря. Благодаря първо на всички, благодаря на колегите, благодаря на експертите, които много ни помогнаха днес с това обсъждане на въпроса за това как се отразява е, темата седалище на парламента на възможностите на парламента да се самоорганизира за изпълнение на задачите си. Няма да повтарям всичко, което бе казано, не считам, че е необходимо и няма да бъда любезна. Но виждаме и чухме множество исторически аргументи, аргументи от сферата на конституционното право, на емпиричните изводи и така нататък, които ще ни помогнат с нашия доклад. Но в края на кращата е, на нас остава да решим. И мисля, че се сблъскваме в края на кращата с е, много важен, ключов въпрос за всеки парламент. Тук се говори, че е, се надават призави за революция, но колегата отрече това. Докладчикът определено няма да предлага да е, започнем революция, но можете да бъдете убедени, че и двамата докладчици ще разгледат в много големи подробности начините в рамките на съществуващите правомощия и а, договори да постигнем нещо по-добре за бъдещето на нашия парламент. Защото в края на кращата ние е, работим в рамките на съществуващите закони и работата на съда не критикуваме да съществува, да интерпретира съществуващите закони. Но ние сме тия, които трябва да оформяме бъдещето. И е, парламента, ако не е, обръща внимание на работните си условия и не настоява за подобрението им, тогава той няма да си върши работата както трябва. И затова трябва да обсъдим какви са последиците от този режим върху нашите работни условия. Чухме съображения е, в смисъл, че губим ефективност, но също чухме и доводи в полза на това, че това месечно пътуване е един вид оттегляне е, на, парламента за, на едно по-спокойно място, където няма толкова много лобисти, толкова много неща за вършене, толкова много неправителствени организации. Така че парламента трябва да претегли. И е в края на гращата въпросът е политически, но трябва много ясно да кажем. Ние сме наясно с основополагащите договори. Съдът е, е направи толкование на договора. Е, в рамките на договора няма марш за маневри, така че ако искаме да има маневри, трябва да променим договора. И вече парламента трябва да реши е, дали да върви в посока промяна на договора и кои договори. Чухме доводи в е, полза на един или друг подход. Всичко това трябва да се обсъди. Е, дискусията ще започне утре на базата на работния документ. Ще продължим е, с проекто доклада през юни и ще оформим всичко през есента на тази година. И ако ми позволите да направя една последна бележка, това не е единственият въпрос, който трябва да се разгледа. Има ред други проблеми, по които основополагащите договори не, е, из, не посрещат очакванията на гражданите и нашите за предизвикателствата за бъдеще. За това определено ще се наложи да има промяна в договорите, определено ще трябва да има и конвент след следващите избори. И съм убеден, че парламента ще обсъди много внимателно въпроса какво да искаме при бъдещата промяна на договорите. Тоест, ние с нашата работа подготвяме бъдещето то и за мен това е най-голямото предизвикателство, като знаем каква е историята, какво е настоящето ни да подготвим бъдещето. Благодаря за вашия принос. Ще продължим да обсъждаме темата. Бихме искали, ако е възможно, и аз, и Ашли Фокс, и докладчиците в Сянка, да ни дадете възможност да влезем във връзка с вас и да ви зададем всички бъдещи въпроси. Благодаря ви за днес и очаквам с нетърпение дискусията утре. Председателката, благодаря. Поздрави за всички изказали се, специални благодарности на ораторите, благодаря на организаторите на, от секретарията, благодаря и на преводачите, защото без тях ще, ще да ни бъде трудно. Отново много приятна вечер на всички!